Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today's Foreign Affairs Committee. Добре дошли, уважаеми колеги. Нека да започнем. On the adoption of the agenda, if there are no Днес е 35-я ден от протестните действия срещу едностранното налагане от страна на администрацията на парламента на несъразмерни и несправедливи условия на труд за преводачите. Преводаческите екипи искат да ви уведомят, че няма да работят след обявение в програмата Крайен час. Благодаря. Преминаваме към четвъртата точка. Искам да приветствам госпожа Карин Кнайсел. Нимахме възможност да обядваме заедно, Австрия е за трети път председател на съвета на Европейския съюз за трети път след 1998 година и 2006 година. Министър е придружен от Александър Маршик, политически директор в Австрийското външно министерство. Николаус Маршик може би ще е закъсне. Ана е тук. Всъщност председателя се извинява тук в, ми беше написано, че може да закъснеете, който го е написал, той е отговорен. И така, добра традиция е а, ние тук а, в Комисията по външни работи, която е най-добрата комисия, да поканваме външния министр. Тук беше е, вашата българска колега преди 6 месеца. Отново сме в една решителна фаза в Европа и за да може да отговорим на предизвикателствата ще трябва да се реформираме, и да взимаме ключови решения за бъдещето. И предлагам, без да се бавим, да ви дам думата да представите приоритетите на австрийското председателство. Имам една техническа информация, че няма да има превод на нидерландски, но не виждам тук холандски или фламандски колеги. Имате думата, госпожа министър. Много благодаря. Господин председател, много благодаря Дейвид Макалистър. За мен е чест да бъда тук отново преди около година имах честа да изнеса лекция тук. Искам да а, поздравя тук хората. Тук познавам господин Пителе, господин Ойген Фронт а, и други депутати, които съм се срещ, с които съм се срещала. Така че това е едно, една среща отново или нова среща с вас. Може би да благодаря и на преводачите, които ще направят нашата комуникация много бързо. Аз ще прескачам от френски на английски на немски, за да почета различните езици, но в дебата ни по-нататък можете да преминете на английски, който е нашия лингва франка и аз ще се опитам да отговоря на въпросите ви на испански и на италиански. Много съм благодарна на колегите, които изготвиха това становище и нека да започнем на френски. Аз много обичам този език. Господин председател, уважаеми Давид, почитаеми членове на комисията, за мен е голяма чест да се обърна към вас като министър на вътрешните работи на Австрия и като а, председателстващ Европейския съвет. Позволете ми да ви уверя, да ви уверя за значението, което аз придавам на това предизвикателство, що се отнася до важната част, който Европейския парламент играе в европейското законодателство, но и като европейска институция, която се грижи грижи за разделението на властите. Този принцип, разделението на властите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт е в основата на Европа, на всички конструкти в нашия континент. И именно това разделение на властите определя това, което ние сме. Ще продължим на езика на Молиери да припомним една ситуация на Шал Монтескю, написа в своя труд духа на закона, цитирам, няма точка, отправна точка, ако а, съдебната власт не е разделена от законодателната и изпълнителната. Монтескъ е един подготвен философ и е време да си спомнем основните понятия, които преподаваше Монтескъ преди толкова време, именно разделението на властите и зачитането на, а, законода... на законодателната власт в национален план и за мен е голяма чест, че мога да го направя и в международен мащаб сред вас. И сега ще продължа да цитирам Шал де Монтеске. Всичко ще бъде загубено, ако един човек или едно тяло изпълнява трите власти да прави законите, да ги изпълнява и да съди а, престъпниците. Сега ще премина на английски. Защо ще бъде това а, единственото ми а, е, единственото ми появяване пред вашия комитет. Може би обаче ще ви поканя за неформален диалог с мен, за да може да продължим нашия диалог. Моля, приемете го като символ на австрийското гостоприемство. Приветствам парламентаристите в а, моя кабинет. Ако сте в Виена, сте поканени на обяд в моя кабинет. А, господин председател, а, ние, а, за нас, австрийците, е това е първото председателство, в председателство след Лисабонския договор. Ние Имаме доверие на върховния председател, госпожа Могерини, да ни ръководи и да гарантира заедно с всички нас външната дейност на Европейския съюз. Ние, австрийското правителство, напълно подкрепяме усилията на върховния представител. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на Федерика и на нейния екип за работата, която е, беше извършена а, през 14, от 14 година насам. Ние а, сме а, обединени от външната политика с Федерека, Федерика и в периода преди нашето сътрудничество ние работихме с външната служба по време на нашето председателство и за да подобрим споделянето на товара и отговорността. Ние всички имаме различни експер, експертни умения, имаме колективно знание в нашите министерства и нашите институти. Ние можем да допълваме а, нашите а, познания аз ще представлявам Фредерика Моделини, когато е необходимо и ще се опитам да работя ръка за ръка с нея за последователно външно присъствие. Австрия ще продължава да подкрепя усилията на госпожа Могерини за прилагането на глобалната стратегия на Европейския съюз. По време на нашето председателство Австрия ще поеме щафетата от Естония и България. Това беше триото. Ние се а, договорихме за 18-месечна програма последните теми. Първо, Съюз за работната заетост. Аз не използвам думата jobs, а, защото това е нещо по-различно от работна заетост. Jobs е работата ви. А, ние имаме проблем с младите хора, които не намират работна заетост. Това е съюз за растеж и конкуренция. Второ, един е съюз, който защитава всички свои граждани с политика за климата, трето сигурност и правосъдие, четвърто Европа да бъде сериозен глобален фактор. Освен това, австрийското правителство ще трябва да работи по редица сложни досиета, свързани с общата политика за сигурност и отбрана, защитата на външните граници, реформа на системата за даване на обежище, излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Позволете ми да продължа с приоритетите в дневния ред. А, мотото е Европа, която защитава. Искаме да покажем желанието да отговаряме директно на потребностите и загрижеността на европейските граждани с цел засилване на Европейски съюз и да помогнем на онези граждани, които се нуждаят от това и да осигурим доверието на гражданите към Европейския съюз. Това означава използва, а, доверие между държавите членки, доверие в Европейския съюз като стабилизираща и надежна сила в света. Именно затова австрийското правителство ще приоритизира ролята на Европейския съюз като Европа, която защитава. И позволете ми да очерта съвсем накратко трите приоритета. Първо, сигурност и миграции. Второ, поддържане на конкурентоспособността чрез технология. Важното е, е цифровизацията, роботиката, изкуствения интелект. И тук ние губим технологичната а, конкуренция. Пътувала съм в Китай и в други части на Азия. Понякога ние загубваме чувството за спешност, а, с която трябва да действаме в тази сфера. На трето място стабилност в. а, региона, сближаване с държавите от Юго-Источна Европа, Западните Балкани, ако за тези от вас, които сте се... Аз предпочитам да говоря да, за Юго-Источна Европа, не за Западния Балкан. И За мен Сараево, Скопие, а, а, и други с европейски градове. Който е бил на концерт на филхармонията в Скопия, който е бил в Националната галерия на а, Белград, знаят много добре, че това е европейски център, а не а, нещо а, външно. Във връзка с миграцията искам да подчертая, че е необходимо да се работи в по-тясно сътрудничество с трети страни, за да може да имаме ефективна политика на връщането. Миграция, диалог по модела на съществуващите партньорства, също така и транзитните държави. Имайки предвид сегашната ситуация, много африкански държави на юг от Сахара показват, че е необходимо сътрудничество с Африка, което трябва да отразява интересите на двете страни, което не беше винаги така в миналото. Австрийското председателство възнамерява да поддържа своят акцент върху хуманитарната помощ в сътрудничество с трети страни по отношение на търсещите обежище. Разбира се, виждали сме през последните 30 години повишаването на хуманитарната интервенция в ощърп на, хуманита... на, на търсещите обежище. Трябва да се предостави помощ още преди хората да влязат в Европейския съюз и да се предотврати влизането на хора, които нямат нужда от помощ. На нашата неформална среща през 20, на 20 септември в Залцбург. Държавните и правителствените ръководители ще се занимават с този въпрос. А, ние през подкрепяме Върховния комисар в нейната глобална политика. Нашите приоритети ще бъдат следните. Подобряване на сигурността и стабилността чрез наширяване и насърчаване на европейската перспектива международен ред, засилване на отношенията между Европейския съюз и Европа. Като министр на външните работи и европейските въпроси поставях акцента на върху а, Азия, защото а, акцента беше преминаването както от трансатлантическо към евроазийско сътрудничество. Сега ще говоря за стабилността в Юго-Источна Европа. Тя е не само от економическо, но е от стратегическо съотношение. Напълно разбирам скепсиса, който съществува това, което ни липсва в нашите среди през последните десетилетия е истинско геополитическо мислене. Понякога ние твърде много сме загрижени а, с, с дребни неща, ежедневни. След като съм имала че се да уча в Франция. Мисля, че получих първоначални познания по геополитическо мислене. Именно това трябва да засилим в нашата работа. Не става дума само да се, мислят за, да се мисли за подробностите. Те, разбира се, са много важни. Но трябва да се мисли в един по-широк контекст. И както споменах, в Юго-Источна Европа може да се окаже, че има риск те да изпаднат в вакуум, които други лесно могат да попълнят, защото може би те, а, техните договори, по, с техните договори по-лесно се работи и цени, цените са по-изгодни. Целта на нашето правителство е да насърчи нашите партньори, включително и Северна Македония, бившата Бюрм, по пътя към членство на Европейския съюз. Ние бихме искали да проведем среща с Сърбия и Черна гора под подкрепа на Самита в, на срещата на върха на 26 юни, също така да обърнем внимание на, Рум, на Албания. Трябва също така да работим по теми, които са важни както за Европейския съюз, така и за региона. Именно затова смятаме, да включим партньорите от Юго-Источна Европа в дебати в Европейския съюз по-специално две кандидатки държави. Шест партньори, поправя се ораторката, плюс Австрия ще бъд, плюс Турция ще бъдат поканени на работен обяд в конфликта Гимлих на 31 август, заедно с нашите колеги от Европейския съюз, да може да обсъдим един съвместен дневен ред. Освен това, Австрия ще работи в тясно сътрудничество с региона по конкретни задачи, като разрешаването на двустранни контакти преди Виенския процес. И нека да имаме предвид, че също така има и добри новини от този регион, които могат да ни служат като насърчение. Знам, че естествено трябва да се изчакат резултатите от референдумите, но отчитам търпението и смелостта на преговарящите в Северна Македония и гръцката страна тези преговори не бяха, а, не бяха лесни. Може би аз не съм добър дипломат, защото не съм а, търпелива, а, но наистина е необходима смелост, ефективен мултилатерализъм. Искам да го иллюстрирам с един такъв проблем – ядреното споразумение с Иран. Ние знаем хронологията на последния месец, 15 май, ситуацията, която беше в безисходица, опитите да се спести, да се спаси това споразумение. Аз ще повторя твърдото си убеждение. Не става дума за това да се загуби едно а, споразумение за обе, обезоръжаването, а, губи се доверието. Когато говоря за международен ред, аз говоря всъщност като човек, който проповядва международното право. Вие знаете, че международното право страда поне след войната от Ирак. Доверието обаче не се купува, то се печели. И цената, която е поставена на картата, с това споразумение е нещо много важно. И тук австрийското правителство ще направи това, което може, заедно с екипа на Федерика Могерини и с, с страните по договора. Сега ще продължа също така в този контекст за нашата с нашата роля като а, като седалище на а, няколко международни организации, е от една страна, ОССЕ, също така а, ние поддържаме диалога с Европейския съюз. И сега вече ще се върна към това, което украсах за задълбочаването на отношенията между Европа и Азия, което ще бъде ключов елемент за създаването на по- всеобхватни връзки между Европа и Азия. Срещата на върха от 12 август ще укрепи това. Служители се срещнаха в различен формат. С АСЕАН ще разгледаме също така сътрудничеството. Както винаги става в ОПСО, трябва да сме готови за всякакви срещи. Може би си спомняте книгата от 2008 година, една книга, която има форс-мажорни причини, които не може да се предотвратят, но някои проистичат от съществуващи фактори и е, трябва да се изготви матрица на риска, за да бъдем готови. Много сме загрижени от ситуацията в Йемен, в ивицата Газа. По време на австрийското председателство ще направим всичко възможно да подкрепим дипломатическите усилия, за да осигурим мир и помирение. Сътрудничеството с Съединените щати, трансатлантическото партньорство са неща, че а, това, което се случва тук в този град, може да има някакво въздействие, но на този етап ние по-скоро сме наблюдатели. Австрия приветства а, приемането на първата фаза на споразумението от Котону, което ще почне да се изпълнява след две, два месеца. Изготвяме се на, за, за срещата с, с Латинска Америка, Латинската, Латинска Америка са наши партньори. И искам да приключа с прилагането на глобалната стратегия в сферата на сигурността и отбраната, за да можем да постигнем ново европейско равнище. Сътрудничеството с многостранни партньори ОНЕ, НАТО, ОИСР. Е, Нашата задача обаче е да се опитаме да се противопостави на повишаването на едностранността, двустранността, като същевременно оценяваме, че това нарастване се корени до известна степен в несигурността на гражданите. Следователно не бива да бъдем изненадани от това, което се случва днес. И така, позволете ми първо да ви благодаря за вниманието, позволете ми да ви уверя, че очаквам всякакво сътрудничество, защото без законодателния контрол, който вие упражнявате върху нас, изпълнителната власт, това, което наричаме Европа, няма да функционира така, както искаме да функционира. Министър Кнайсо, благодаря ви, госпожо министър. за представянето на въпросите, свързани с австрийското председателство. Сега колегите ще имат възможност да задават въпроси и накрая вие ще отговорите. Доколкото разбрах, трябва да си тръгнете на време, т.е. разполагаме с време до 3 и половина, 25 минути. В момента има 8 колеги, които искат да се изкажат. 10. По минута, минута и половина. Знам, че е амбициозно, но да се опитаме. Относно групите започваме с Кристиян Преда. Благодаря, госпожо министър за присъствието тук и за представянето на приоритетите. Аз ви желая успех по време на председателството. Искам да повдигна два въпроса. Първия е свързан с така наречената Юго-Источна Европа. По-скоро говорим за Западните Балкани. И бих искал да разбера какво е вашето мнение за положението в Босна и Херцеговина на фона на изборите от през есента и мигрантската криза? Тези държави получиха около 5000 мигранти. И на второ място един въпрос, който разгледахме на пленарното миналата седмица – в резолюция, приета миналата година, ние разглеждахме положението в Молдава. Демокрацията, банковите измами. Какво мислите за положението в Молдова? Господин Флекенштайн, аз мога директно да се присъединя към казаното от Кристиан Преда в частност, що се отнася до Западните Балкани. Аз с много голяма радост научих, госпожо министър, че вие и вашият екип преди около една седмица прибавих, представихте е, този път е, доста предпазливо и смятам, че искате да вървите по него по-нататък. Мисля, че страните от Западните Балкани заслужават това. Сърбия, е, и изобщо тук трябва да се помисли за стабилност, за правна реформа в Албания и други реформи на други места. За това това е въпрос на доверие, бих казал аз. И бих искал да попитам какво трябва да направим ние. И искам да ви помоля най-настоятелно да подкрепите нашите приятели в Македония. Предстои им референдум. И хората в Македония трябва да знаят, че ние се радваме много, че с гръцкото правителство поне те успяха да намерят общо решение. Би било много добре, ако и федералният канцлер се включи, защото той беше единственият активен външен министр, който прави предизборна кампания за онези, които всъщност не искаха това. Така че е добре да представите тези неща. Смятам, че ще има добър резултат. Благодаря, господин Флекенштайн, Чарлз Станък. Благодаря. Госпожо министър, много добра презентация изнесохте и аз се притеснявам от ефекта на мултилатерализма. Аз съм против краткосрочния подход. Трябва да вземем предвид общото геополитическо положение. Много ме притеснява въпроса за мултилатерализма и изказването на президента на САЩ, който каза, че се притеснява повече от срещата с лидерите на НАТО и госпожа Мей, отколкото срещата с президента Путин. Това е невероятно изказване на така наречения лидер на свободния свят. И разбира се, има притеснения, свързани с това, тази двустранна среща. Той може да се опита да прекрои картата в юго Европа, Западните Балкани. Мой доклад следва след това. Аз съм докладчик за Черна гора и най-вече Крим, Донбас Вие сте били австро... град от австро-унгарската Унгария. И какво ще стане според вас, ако Тръмп и Путин каза, че ще признаят на пресконференция присъединяването на Крим, отделянето на Донбас или на Сръбска и Босна и Херцеговина? Това са моите въпроси. Не знам дали имате отговор за тях. Много лесни въпроси, каза председателя. Благодаря и го Вайгел за Алде. Госпожо министър, искам да ви поздравя с е, сърдечно добре дошла. Радвам се много, че сте тук сред нас. Като бивша журналистка, вие направихте една много амбициозна програма, която има нюанс на а, е, свободен ход на мисли и аз бих казал, познавам австрийската политика и за това бих казал, че вие наистина следвате едни е, безупречни е, външни министри и поехте една безупречна дипломация. Нямам какво да добавя към вашите приоритети. Те са прекрасни и много добре структурирани. Искам да ви попитам следното и въпроса ще го задам на словенски, за да мога да добавя още един език в дискусията. Европа Evropa je očitno v politični транзиции и на марсика. Европа е като че ли в политически преход, който много ни притеснява. Притеснява ни логиката на популизма, която взима превес. Логиката на сплашванията, на всяването на страх, ксенофобията. Бих искал да знам как ще отговорите на това като политик от Австрия? Как ще противодействате на всички тези явления? Ние не искаме политиката на Европейския съюз да е ефтина и да се базира само на всяването на страх и популизъм. Благодаря на Иво Вайгел за, за зелените Ребека Хармс. Госпожо министър, аз до някъде съм объркана, че вие говорите за източното партньорство на Европейския съюз и не казахте нищо за истинския изток на континента, защото Австрия много често упражнявала критика на решения, взети от Европейския съюз. И присъединявайки се към въпроса на Чарлз Танок, искам да попитам как Австрия желае да продължи тази политика – Споменахте международни организации като ОИСР. Александър Хупкин преди две седмици каза, че през последните седмици, последните месеци в Донбас всъщност е, се е проляла много кръв. Това са били най кърбавите месеци, това е била горещата фаза на войната и се интересувам какво смята да прави Австрия. И искам да попитам един въпрос във връзка с един остър конфликт. Русия отново нарушава международното право, сега в Азовско море. Ние наблюдаваме една политика на бойни кораби, която води до там, че украинските пристанища поради намесата на военната флота на Русия вече не биват снабдявани. Всъщност това е една скрита ескалация и може би е скрита под предлога на футболното първенство. Благодаря. Господин Хаджи Георги от групата на Крайната левица. Благодаря, добър ден, госпожо министър. Европа е изправена пред много проблеми – и се питам, съгласна ли сте, че Лисабонския договор микрофон за оратора че този договор е останка от миналото. Относно миграцията, искам да се направя анализ на скоро взетото решение по въпроса. На трето място, Брексит. Не казахте много, даже нищо не казахте по темата. Та искам да повдигна и този въпрос. Съгласни ли сте, че Европа може да се разпадне заради всички тези проблеми? Какво мислите? Thank you. And now for... Благодаря. за ИНФ, господин Боргесио. Благодаря. Сърдечно добра дошла, госпожо външен министр на Австрия. Вие очертахте една много широка рамка в международните отношения – и като че ли нямаше много нюанси по отношение на това, което интересува в правителствата в момента, също и правителството на моята страна, а именно въпроса, че броят на хората, които идват до нашите брегове, се увеличава. Беше посочена възможността на тази търговия, на този трафик на хора да се сложи край чрез блокиране на пристанищата, но очевидно това хвърля лоша светлина върху ситуацията във връзка с правата на човека. Сега беше засегнат въпроса как ще се предотврати отплуването на тези кораби, би ли могла Австрия да упражни своя авторитет в това отношение, защото Имаше политически диалог с госпожа комисар Могерини. Какви са резултатите? Тук не можем да говорим за много голям успех. И след това има и указание, че има подкрепа за маршал, маршал план за Австрика. Аз е, бих искал да попитам и в тази връзка как стоят нещата. You, Благодаря. Министъра цитира Монтеско и аз мога да го цитирам. Може да се го се сменили не. Безсмислените закони отслабват ненужните закони. Том Схок може би също е мислил и по Европейската система за управление, но въпросът ми касае Йемен във връзка с това, което казахте за ядрената сделка с Иран. Това вътрешен конфликт ли е според вас? Или отношение между Иран и коалицията? Благодаря. Благодаря, Джеймс Карвин. Имаше изказване от всяка група. Останаха още 4 колеги. Господин Карас, Петела, Милан Монт и господин Фройн. Господин Месорич също така. По една минута. Вие съгласихте да останете още 10 минути, нали? В допълнение. Окей, чудесно. Господин Карас. Госпожо федерален министр, сърдечно добре дошла в Европейския парламент по първия въпрос Западните Балкани, вие искате да употребявате по-скоро Юго-Источна Европа, а не Западните Балкани, защото имате предвид целия регион. Един от проблемите на стратегията за Западните Балкани е, че пет държави членки на Европейския съюз не признават Косово, какво може да се направи, също и във връзка с решаване на проблема Сърбия-Косово. Този проблем трябва да се реши и това е тясно свързано с действията на комисията от септември и октомври във външната политика от единодушие да се стигне до квалифицирано мнозинство, къде виждате централния въпрос Всъщност има и Генерална асамблея на ООН. Тя предстои. Има ли някакво общо послание на Европейския съюз във връзка с тази асамблея? Благодаря на Отман Кара, следващият австриец, колегата Фройнт. Моля, малко по-различен порядък. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, искам да кажа на вас това, което казах на федералния канцлер в Страсбург. Аз добавих, че не винаги всеки е щастлив, но му желая щастие за това председателство. Има много неща, които ме объркват и едно от тях е свързано с вашата програма за действие. Европейския съюз не попада във вашата сфера на дейност. Цялата глава Европейския съюз като че ли вие не възприемате. Можете ли да изясните как се стигна до тук и какво означава за вас това? И другото, което създава объркване в мен, но като че ли е, това е объркване в целия Европейския съюз, това са отношения отношенията с САЩ. Там имате ли някакви идеи, какво бихме могли да направим, за да можем да подобрим тези отношения? И трето, това е моята мантра да имаме една силна е, обща европейска външна политика и бихте ли казали нещо във връзка с единодушните решения в съвета. Благодаря, Томас Месерич. Uh, Благодаря, госпожо министър, за експозето. То бе много общо и съществено същевременно. Вие се занимавате с много въпроси, искам да ви задам един конкретен въпрос за сигурността и миграцията. Парламента вече е представил позицията си за евентуалното бъдеще на регламента Дъблин 4. Каква е позицията на е, австрийското председател? Смятате ли, че този регламент ще се конкретизира до края на годината? И второ, младшия коалиционен партньор във вашето управление, може ли да ми гарантирате, че няма да се да окаже въздействие върху политиката спрямо Русия на вашето правителство и на австрийското председателство съответно? Господин Питела. Алипа. Е, Госпожа министрица. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, много се радвам, че чух амбициите на председателството в сферата на външната политика. Радвам се, че поставяте голям акцент върху последователността на нашата външна политика. Относно Западните Балкани много въпроси се зададоха по тази тема. Моят въпрос е следния. Вие споменахте Азия. И така, как гледате на отношенията с Япония. С оглед на факта, че утре трябва да се подпишат две важни споразумения с Япония за стратегическо и економическо партньорство. Как ще се развият тези отношения в бъдеще според вас и разбира се успех през едните 6 месеца? Alois Petele, and finally our friend благодаря. Билан Мон. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа министър и сърдечно добре дошла сред нас. Искам да взема отношение към нещо, което вие посочихте в самото начало на вашето изказване, а именно отношенията с Латинска Америка и голямата съвместна проява съвещание ЕОЛАК. Още през юли и две проблемни държави присъстват, в случая Венецуела и Никарагуа. Ние изготвяме резолюции за Венецуела. Има вече няколко резолюции, но за Никарагуа там нещата, ситуацията се изостри. Латинска Америка и Меркосур са важни партньори. Как е, виждате е, отношенията с този огромен субконтинент? Благодаря, госпожо министр. И накрая аз искам да се спра на една точка, на един въпрос. Срещата с Западните Балкани се състоя вчера и вие казахте, че това ще бъде е, един от акцентите на вашето председателство в Юго-Источна Европа, наред с Польша. И аз искам да попитам, след като насочихме вниманието си към Албания и Македония, Австрия е, ще играе ли конструктивна роля по време на своето председателство? Виждам двамата посланици на Черна гора и Сърбия, седнали мирно един до друг. Така че, ако тези две страни направят е, напредък, постигнат напредък през второто полугодие, дали ще се отворят нови глави. Австрия по принцип поддържа тесни отношения с страните от този регион, играла е много конструктивна, положителна роля и мисля, че трябва да се продължи подкрепата за Белград и Подгорица, които искат да се ангажират с членство в Европейския съюз тъй като междувременно беше казано, че можете да останете малко по-дълго, ви предоставям 16 минути за да отговорите на въпроси от целия спектър на европейската външна политика. Благодаря за всички интересни въпроси, които ми зададохте. Аз ще свържа вашия въпрос с въпроса на румънския колега. Югоизточна Европа, Босна и Херцеговина, избори, Молдавия и аз мога да кажа, че през октомври след изборите аз планирам да отида в Сараево и да си създам представа а по време на моето пътуване в Сараево през февруари казах, че реформа в избирателното право е нещо много важно там. Винаги съм чувала от моите партньори, е, трябва да ни помогнете аз казвам, че помощта не е дипломатическа категория. Става дума за е, интереси, които конвергират и ползата от е, това. Така че в случая в много голям интерес на Босна и Херцеговина са реформите, не само на избирателното право, но и в посока стабилизиране и създаване на сигурност в тази страна и в този регион. По Молдавия аз е, знам становището на Европейския парламент и лично ще се погрижа, планирам през следващата седмица, едно пътуване в Букурещ и Кишинао, но преди това пътуване в Република Молдавия да се консултирам с моите колеги Федерика Монерини и също така да взема предвид и вашите резолюции. Господин председател Макалистър, вие засегнахте напредъка, който е необходим. Да, наистина това не може да бъде акт на благоволение. Трябва да има винаги е, принос и е, след това резултат. Например, когато става дума за въпроси свързани с либерализацията на визите, това стана с Белград. Виждаме е, обаче с доста голяма скептичност. Отношението е скептично и е, сърбската политика за либерализиране на визите трябва да се доближи към това, което се извършва в Европейския съюз, що се отнася до незаконната миграция от Иран през Белград. Там имахме доста загриженост, която изразихме. За нас това е от много важно значение. Но става дума за изпълнение на критерии и е, резултат срещу резултат. След като дадете резултат, ще получите резултат. Същото мога да кажа за Северна Македония, Чарна гора, Албания е, и господин е, депутат Флекенштайн, вие ми зададохте въпрос във връзка с Северна Македония, ако мога така да се изразя, това ще бъде бъдещето е, име или просто да кажем Скопие и подкрепата за Скопие. През последните 10 месеца аз имах много добри връзки с външния министр Димитров и е, господин Коциес, е, външен министр Коциес. И е, наистина аз е, виждам, че те са олицетворение на търпение и кораж и двамата. Аз имах възможност и двамата да ги приема в Виена и бих искала всъщност въпроса, който зададохте, да му отговоря така. В рамките на моите компетенции аз ще направя всичко, коражът на тези хора да даде резултат. С голямо удоволствие ще го направя. Господин депутат. Е, вие ме попитахте за по-общото положение, срещата Тръмп-Путин и какво може да излезе от нея. Докато задаваше този въпрос, ми възникна в съзнанието една стара снимка от една отдавнашна конференция. Аз съм чела много текстове на Чърчил и за мен той е човекът, който е бил запознат с иллюзията за лична неприкосновеност. Това е иллюзия, че когато се съберат двама души, всичко е наред. Не! Има и национални интереси. Мога да отговоря на вашия въпрос последния начин. Има един колега, израелец, с който се видях преди няколко седмици. Това е политолог, който описа Тръмп последния начин. Той има инстинкти, но няма стратегия. Неговото обкръжение ще трябва някакси да се справи с това. Това, което ни липсва днес, са хора, които могат да разберат какви са интересите и да не дават на привличането да взима предмет, а, превес. Да цитирам бившия министър председател Чорч, който каза, че за какво ни трябват дипломатите? Те са просто загуба на средства и време. И след това видяхме резултата от договорите от 19, 1919, описани в книгата на Милър, Париж 1919. Аз мислих върху този въпрос известно време и си давам сметка напълно, че това е риск. Но нека да се оповаваме на тези, които работят по въпроса. Понякога протокола, дипломацията служат и за добри цели. Иво Вайгъл. Радвам се да ви видя отново. Иво Вайгъл при тези съвсем нови обстоятелства. Спомням си много добре за нашите разговори, когато бяхте последник на Словения във Виена и тогава аз бях е, е, кореспондент в Дипреса за Словения. Правя го това с удоволствие. Много често съм била в Любляна и в други словенски градове. Вашият въпрос беше в посока популизъм, ксенофобия и национализъм. Как ние ще трябва да се справим с тях? В как ще е, правим тази почтена политика по отношение на тези явления? Е, да изострим нашия критичен дух. Това е отговорът. Няма прости решения но аз бих искала да посоча в самото начало, че не използваме изобщо понятието популизъм. То вече е доста инфлационирано, е, доста устаряло бойно понятие. Това, което трябва да решим, на което да предложим решение, е, е копнежите, страховете на хората. Те да намерят отговор. Обаче в моето изказване аз посочих да възстановим връзката отново с гражданите. Това е разковничето. Мисля, че е Хората, които вземат решения като че ли загубиха връзка с реалността и точно за това става дума, така че аз се опитам да бъда близка до реалността и никога не трябва да поставяме хората в ъгъла. Трябва е, винаги да се ориентираме към реалността. Това е моят отговор, Ребека Ханс. Ще отговоря и на вас. Радвам се да ви видя тук отново. Не знам дали си спомняте, обаче във Франкфурт е, през 2011 година се срещахме. Ставаше дума за енергийна политика. Вашият упрек е правилен. Аз трябва да посоча, че е, малко прескочих е, от моето изказване и се радвам, че вие ми припомнихте източното партньорство Украина, източна Украина и цялата тази проблематика. Аз още не съм била в източна Украина. Бях в Киев три дни и в западна Украина, ако мога така да посоча в кавички Лемберг, Лов и други градове. Що се отнася до мен лично, Целият въпрос, който се поставя е как можем да подобрим ежедневието на хората в източна Украина, около Донбас този район. Как е, можем поне до някъде да възстановим нормални условия? Електроснабдяване, е, почистване от мини и водоснабдяване. Ние имаме специален пратеник за този регион. Това е посланник Мартин Зайди, който е, работи за Организацията за сигурност и сътрудничество в този регион и има редица дипломати, които правят точно това, което се нарича истинска дипломация, а именно превентивна дипломация, за която никой не знае всъщност явно, че тя се състои. Аз казах на един френски генерал е, за превентивна демокла... Е, дем... дипломация няма да получите медал за храдност, просто защото там се работи зад колисите. И там вече се правят някои неща. Аз във всички случаи винаги, когато има възможност, разбира се, аз имам възможност за разговори с моите украински и руски колеги, многократно съм имала възможност да разговарям с тях. Та, наистина, когато има възможност, трябва да се поставя на преден план въпроса как да се подобри ежедневието на хората. И има много причини, поради които няма напредък. Така че не би трябвало да разглеждаме нещата едностранно. Благодаря обаче, че ми зададохте този въпрос, защото аз просто пропуснах това в моето изказване. Въпросът на господин от тичи от Кипър. Що се отнася до миграцията и Брексита, за Брексита мога да кажа, че комисар Бърние е основният преговарящ тук. Аз е, имах две срещи вече с него и Наистина тази тема ще ни занимава през октомври. Аз казах, че още през февруари планирам да дойда във вашата страна. В Ирландия знаем, че ирландският въпрос е много важен в целият този комплекс, наречен Брексит. Аз обаче мога да кажа че в момента не се осмелявам да кажа много неща. От една страна е, господин Бърния преговаря, обаче от друга страна нещата в Великобритания се променят всеки час, така че не искам да рискувам. Вие зададохте въпроса, може ли да се разпадна Европа? Аз мисля, че ние сме преживявали много по-тежки периоди. Спомням си много добре за пролет, пролета 2003 година, когато на фона на тогава очертаващата се война в Ирак – имаше безкрайна разпокъсаност в рамките на Европейския съюз, също и в НАТО. Спомням си тогавашния генерален секретар на НАТО, който отиде до вратата и каза, аз не знам как ще продължим по-нататък, какво ще стане следващия ден. Имаше неединност, разпокъсаност в много области. Естествено, сега пак е, има е, прелом между изтока и запада, севера и юга. Обаче ние трябва да водим политика на малките прагматични стъпки. Нека Европа да действа там, където въпросите са големи и нека не се губим в подробностите. Според мен това е много важно. Господин Боргезио. Въпрос. Беше свързан всъщност с нещо. Аз ще отговоря на английски, защото повладя е по-добре терминология. People... Говорим за 65 милиона беженци в глобален план. Какъв е австрийския подход? Това е нещо, по което трябва да помислим начина на мислене, според мен. Целият инструментариум, с който разполагаме днес, Шенген, Дъблин, проистичат от времената преди глобализацията. Вместо да караме хората да пресичат Средиземно море и да стигат до европейските органи, ние трябва да се свържем от органите с хората. Канцлера Курц говори за този дървениски подход, където само най-силните идват. А нашия подход и следя много внимателно развоя на събитията в различните столици, е, че трябва да разберем, че положението с миграцията днес изисква инструментариум, който се нуждае от глобализирано движение на хора. За това става въпрос. Световния економически форум преди 10-15 години спомена за разликата в приходите, демографията, миграцията, така че нищо ново. Това не се появи изневиделица. Просто започнахме да сме засегнати по различен начин. Италия през 2011, Централна Европа през лято на 2015. Ние се опитваме да разработим нов инструментариум, който да е в крак с новите глобализирани времена – Следващия въпрос. Йемен. Господин Кава. Къде е господин Кава? Да, благодаря. Просто да осъществя визуален контакт. Да, това е една заместваща война. И не говоря само за Йемен. Всички войни в Йемен, Ирак и Сирия се водят като заместител. Аз не съм използвала израза гражданска война. Това са война чрез заместване. На заседанието на министрите в Люксембург слушахме посланника на ООН Грифец, който каза много ясни неща за Йемен. Аз го слушах много внимателно. Иран никога не е бил проблем преди бомбардировките през март 2015. Йемен не е в нашия радар. Беженците от Йемен, които бягат от бомбите, ходят в Сомалия, а не в Средиземно море. В Африканския рок ходят, за да оцелеят. И Йемен е най-голямата хуманитарна трагедия от 45-та. При цялото ми уважение към събитията в Сирия, Сирия е драма, но Йемен е катастрофа. Трябва да работим съвместно с специалния пратеник на ООН и тези, които работят по въпроса. Господин депутат Карас, Косово. Докато зададохте въпрос, аз си зададох въпроса как. Може би единственият възможен отговор е да говорим, да говорим, да говорим. И аз така разбирам дипломацията, така разбирам външната политика. При никакви обстоятелства не трябва да се прекъсва диалогът. И трябва да имаме предвид, че е, действията, които извършваме, трябва да бъдат много обмислени. На 21 марта аз бях в Прищина, Скопия и Белград и наистина беше жалко колко бързо може да се промени климатът в региона. Никой не предполагаше в 12 часа какво може да стане в 17.30 часа. Нямаше никакви признаци за това. И затова аз мисля, че трябва да останем будни и да да апелираме към а, политическата зрялост и към политическият нюх – Знам, че този район има повече история, колкото може да поеме, но трябва да се внесе там порция прагматизъм. квалифицирано мнозинство. Сега тук трябва да се извършат много внимателни проучвания. Аз в Гетеборг отговорих на тази тема. Днес ще отговоря последния начин – начинът на гласуване и мнозинствата е едно. Обаче това, което е по-важно за мен е в какъв обхват, е, тъй като е, ние го, говорим за големите в кавички европейски държави с голяма историческа отговорност, как е, те ще правят външна политика двустранно или заедно. Аз казах това и публично, нямаме проблем с това и това е личният ми опит от последните 7 месеца. Все по-малко министри идват на съветите и това е основната тема. Ние имаме много добри посланници, служители, но става дума за съвет на министрите. Имаме политически комитет, имаме и съвет на министрите. И в момента ние не сме толкова в ситуация да копираме работата на служителите, защото те е, е, едни и същи хора са там. И точно за това става дума. Аз желая моите колеги и аз ще си отделя време да участваме е, в тези съвети, тъй като много от моите колеги министри аз не съм ги виждала на съветите. Това е всъщност какъв ангажимент да проявя към актуалната политическа тема, която се обсъжда там. агенти. Е, европейския, дали Европейския съюз е част от е, моя план за действие в е, правителственото споразумение за нашата за коалицията беше потвърдено това, което в много столици от Лисабонския договор се наблюдава, а именно става дума за свързане на различни компетенции в кабинета на министър-председателя. В Австрия продължи една тенденция, която познаваме от други министерства. Мога само да посоча, че аз съм изключително натоварена с това, което правя. Нямам чувството, че нещо ми е отнето. А, всъщност, със съвета за външни отношения, съм добри е, връзки, е, пътувам на техните заседания и с удоволствие също провеждам много двустранни срещи на външно-политическо равнище. Нямам чувството, че нещо ми е отнето. А, е, всъщност с а, задачите, които изпълнявам, се справям добре. Трансатлантическите отношения да се говори на равна нога. Това е отговорът. Аз пожелавам една Европа, която да вярва повече в себе си в този случай. Господин Мезарич, аз мисля, че е, да. Вие идвате от Унгария? Ертем. Аз е, говоря малко унгарски. Uh, as I answered in my Както отговорих на предишния въпрос, ще обобща последния начин. Инструментите, с които разполагаме, включително и регламентите Дъблин, проистичат от времената преди глобализацията. Ние работихме с погрешната представа, ако мога да кажа, че максимум 100 души искат убежище. А сега положението е различно. И за тази цел са необходими нови инструменти. Относно Русия, Русия е партньор поради са въпроси. И ние трябва да работим по тези теми с съзнанието, че, как да кажа, географията също е фактор. Азия, Латинска Америка. Азия, Латинска Америка. Лосиента. Е, Имам само една минута за Латинска Америка. Следващата седмица ще прекарам колкото се може повече време с колегите от Латинска Америка. Очаквам с търпение да се срещна отново с някой от тях. Вече се срещнах с някой по време на Генералната асамблея. Въпросът също ще бъде поставен на дневен ред. Има един немски израз. Преводачите може би ще го Преведа... We spoke of priorities. We cannot cover all... Ние говорихме е, за приоритети. Знам, че говорим за континент и половина, с който имаме връзки. Аз от една малка централноевропейска държава имам други приоритети за разлика от вас, да речем юго част, отколкото зад атлантическите държави. Това е факт. Човек трябва да е реалист. Ще направим всичко, което е възможно, но през следните 6 месеца ще се занимавам повече с темите, за които споменах вече и реалистичният подход към тях изисква да не обръщам също внимание на Централна Тинска Америка, както на останалите. Това е факт. Но и имаме службата за външни действия. Както казах, едната седмица е обща асамблея на СЕЛЕК. Вие споменахте Никарагуа и Венецуела. Ние следим положението много внимателно Австрия вече закри посолството си в Каракас. Чрез дипломатическата служба на Европейския съюз следим положението обаче. Ако положението го изисква, повярвайте ми, ще направя всичко възможно да съм там. Както казах, за поделянето на отговорностите. Винаги, когато трябва да замествам Могерини, ще го направя. Ако положението е спешно и изисква моето присъствие, аз ще отида. А в личен план Латинска Америка ми е много близка до сърцето. Thank you for your time. Благодаря за отделеното време. Всичко най-хубаво. Очаквам да се видим отново при добри обстоятелства, надявам се. Благодаря. Minister Кнайсъл, we thank you for this debate and we wish you best luck and fortune Merci. Uh, to Austria in fulfilling the role of a consensus builder and a problem solver in a wide range of European and global... И тук... Тихо. Благодаря ви много. Uh, успешно пътуване в Виена. И така, колеги, вече закъсняваме с 20 минути, затова искам да ви помоля да продължим нашето заседание. Онези от вас, които не ви интересуват, интересува какво става в Черна гора. Много ви моля тихо, напуснете залата, за да продължим след една минута. So, ladies and gentlemen. Така, дами и господа, 20 минути вече закъсняваме, нека да продължим. Преминаваме към пета точка, доклада за комисията от 2018 година за Черна гора, след като разгледахме проекто докладите за Сърбия, Косово, Албания през юни. Сега преминаваме към Черна гора. Комисията дава дата, индикативна дата, дата 2025 година при положение, че се отговори на условията, макар че тя е в, на първо място в преговорите за присъединяване, открил, отворила 31 е от 35 глави Черна гора обаче продължава да е изправена пред редица предизвикателства в много важни сфери. Е, искам да дам думата на господин Чао Станок. Благодаря, господин председател. Аз е, осъзнавам, че е, да обсъжди, обсъдим тук е, Черна гора. В момента се водят преговори в е, Великобритания. Е, аз се надявам, въпреки всичко, че там преговорите ще бъдат успешни и че е, Обединеното кралство ще се ангажира с Западните Балкани и след Брексит. Аз съм докладчик от а, е, 8 години и балансирам между а, похвалите за напредъка. Черна гора продължава да бъде на първо място. Винаги използвам добрата новина. 31 от 35 глави са отворени. Може би можем да очакваме малко повече от Черна гора в сравнение с някои други държави. А, летвата е малко по-висока, предизвикателствата са по-големи. След последния ни доклад имаше а, и, избори. Приветствам президента Джуканович. Приветствам връщането на почти всички политически партии в парламента, в парламента на Черна гора след частичния бойкот през 16-та година. Написах в доклада си, че е важно партиите да отидат в парламента, да се също така препоръките на ОИСР, които могат да бъдат изпълнени само ако държавите, ако политиците могат да работят в парламента, да има медийна свобода. Разбира се, това е вътрешен въпрос, който Черна гора трябва да реши, но това е една възможност също така да се покажат най-добрите практики, правителството да покаже, че може да създаде една свободна медийна среда. Оливера Лакич беше застреляна в кръка, Садикович беше жертва на една бомба в автомобил, което схвърля сянка върху свободата на медиите. Имаше също така и дела за корупция. Разбира се, тези дела са на екстремни. Те са а, крайности. девет дела имаше срещу журналисти, но това са девет излишни дела. Всичко това е свързано с нашата кауза за по-нататъчните действия срещу организираната престъпност. Приветстваме направеното, държим то да продължи Искаме да има нова система за назначаването на съдиите. И накрая искам да кажа няколко думи за а, делото срещу преврата от 2016 година. Естествено, няма да коментирам дело, което не е приключено Имаше обаче 4 съдебни заседания, които бяха предавани по медиите. Това дело разделя, причинява разделение. Искам да приключа, че, казвайки, че Черна гора е на правилния път и мисля, че само време е необходимо за пълното присъединяване на Черна гора. Надявам се, че ще мога да изясня някакви въпроси, които са останали в проекто текста. Благодаря, председателя, благодаря на Чао Станък и сега искам да дам думата на председателя Дейвид Мартин, който е председател на аз ще говоря два, път, два, два пъти по-дълго време, защото е, социалистическия депутат е, ме помоли също така да кажа. Господин Андрюлакис иска да благодари на господин Танок за работата и за сътрудничеството. Той е истински приятел на, на а, Черна гора. По време на презентацията на Черна гора Европейската комисия подчерта постигнатия напредък. Всички глави по преговорите а, са отворени и е важно за черногорските власти да продължат а, и в някои случаи да засилят усилията да стане Черна гора 28 я член на Европейския съюз в 2025 година борбата с корупцията, свободата на пресата, продължаването на административните реформи и така нататък, социалната сигурност и така нататък. Това е положителен знак в борбата срещу дискриминацията. Той продължава. Може да очаквате едно добро сътрудничество и сега, ако ми позволите, вече като председател на комитета по стабилизация и, и присъединяване, искам да кажа, че харесваме доклада на Чао Станък. Ние взехме предвид с няколко коментара само във връзка с връщането на опозицията. Да, това са много добри новини, особено последния транш, ако ми позволите така да, да кажа, които се върнаха, защото демократите са много проевропейски партии. Те ще помогнат правителството да запази правилния курс към присъединяването във връзка с, с президентските избори съм малко по-критичен. Вярно е, че те бяха свободни, но един задълбочен доклад каза, че нямаше аналитично отразяване на изборите, нямаше дебати. Беше много трудно да се направи информиран избор между между членовете съответно бяха направени препоръки за реформи. Аз знам, че времето напредва и се надяваме, че ще може да постигнем напредък в реформата. Във връзка с, с свободата на медиите, Чарлз каза за загрижеността, която имаме там, но а, това е една сфера, в която можем да кажем в най-добрия случай, че няма напредък, не постигнат напредък в свободата на медиите. Правителството трябва да направи повече, за да засили а, усилията си. Един проблем, може би, аз пропуснах нещо, а, което си заслужава да бъде на, подчертано въпроса за частната собственост. Имаше много сведения за това, че се правят неправомерни иземвания на собственост това е, се дължи на липсата на понятие частна собственост в Черногорската конституция и а, държавния интерес и обществения интерес едно много обтикаемо понятие. А, връщането на собственост, експроприирана и заета по време на комунистическия режим, е, повдига известни въпроси. В заключение трябва да кажа, че Чарлз е извършил огромна работа през годините и той наистина е, изказваше похвали там, където имаше нужда от похвали и критикуваше там, където беше нужно да се критикува. Благодаря Дейвид Мартин за, като председател на Черногорската делегация. Сега другите докладчици в Сянка. Групата на ЕНП, тя е представена от господин Петерле. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Танък и за поредния много добър, реалистичен доклад за Черна гора – много се радвам, че беше постигнат напредък. Няма да повтарям казаното от другите по конкретни елементи, в които е необходим напредък. Черна гора отново доказа, че може да се постигне напредък. Именно за това те имат такава висока позиция в присъединителния процес. Те също така постигнаха успех и в демаркирането на границата с Косово. И именно за това можем да а, прочетем си, изненада го казвам това, искането да се реши проблема и с други държави. А, австрийската външна министърка спомена това. Искам държавата да продължи по този път. Нашата делегация ще бъде там следващата седмица, за което много се радвам. Благодаря. Благодаря, Лойс Петерле. За групата на АЛДЕ е, господин Радош. Благодаря, господин председател. И аз бих желал да поздравя господин Танок за много добрия, много балансирания доклад. Съгласен съм с общата оценка, че през последните години Черна гора направи значителен напредък, но в някои важни сфери няма напредък особено във връзка с свободата на медиите, която е една от най-важните области, което показва демократичната сила на една държава. Не само през последната година, през редица години не беше постигнат напредък. Това включва атаки, унижение на журналисти, сплашване, финансова зависимост и така нататък. През последните години Черна гора прие много важни закони, закона за телевизията, за финансирането на неправителствените организации. Всичко това е много важна демократична инфраструктура, но в тези сфери трябва да видим и какво става с прилагането на тези важни закони, защото, както знаете, много по-лесно да се приемат закони, отколкото да се изпълняват. Малкият напредък, който беше постигнат не само в медиите, но и също така в обществените поръчки, които са важен източник на корупция. Искам да приветствам също така глава 25 която говори за използването на цифрови средства за регистрирането на земята и за лицензирането. Цифровата технология трябва да се използва много повече в бизнеса, в Черна гора и достъпността на тези средства е много важна, не само в продажбата на движима собственост, но и изобщо. Благодаря ви, господин Танък, за много добър доклад. Много благодаря. Сега преминаваме към Господин Месерич, благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към колегите и да поздравя колегата Танък по доклад, за доклада. Много добър, много балансиран. Може би това е най-лесното място в Западните Балкани, но което си е вярно, си е вярно. Така че поздравления. Казвайки това, обаче не искам да, и, е, да говоря за напредък, е, който приветстваме и насърчаваме в, в Черна гора. Съгласни сме с общата посока за развитие към еврочленство. Напълно подкрепяме, разбира се, Западните Балкани и тяхното пълно присъединяване към Европейския съюз. Казвайки това, трябва да спомена и някои неща, които повдигат въпрос. В параграф 7 Докладчика много правилно казва, че един от най-важните елементи в борбата срещу корупцията е агенция за бор... агенцията за борбата против корупцията. Е един от директорите на едно, една неправителствена организация беше уволнен неодавна и това не е единственият случай, в който представители на неправителствени организации биват измествани не може да се каже, че е обща тенденция, но е тревожен симптом и ние бихме искали това да бъде обсъдено от правителството. Ефективната борба срещу корупцията, аз говоря от опит, изисква прозрачно за това как се харчат държавните пари. Сега и, и, и държавите членки не са много добри в това отношение всичките. Много голяма информация според новите законодателни промени, които бяха създадени и приети през юни намалиха прозрачността в приватизацията, енергийния сектор, плащането от бюджета в, за изборите. Това е една тенденция, която също така трябва да бъде обърната. Също така трябва да се запитаме правителството сериозно ли е за борбата срещу корупцията и ако да, а както предполагаме, също така трябва да помислим за екологичното въздействие на определени растения, проекта също така екологични проекти, които трябва да се разгледат и като част от делегацията на екипа наблюдатели по време на президентските избори. Напълно подкрепям доклада на ОССЕ. Искам само да кажа, че всъщност не е важно това, което се случва в самия ден на изборите, а по-скоро преди това а, и ние трябва да намерим начини да фокусираме повече вниманието си, да намерим по-ефективни средства за борба срещу това. Благодаря, господин Хаджи Джорджо. Uh, Благодаря, господин председател. Няма какво толкова да кажа, защото Черна гора наистина постигна много по време на процедурата за присъединяване. Благодаря и на господин Танък за балансирания доклад. Работата, която свърши, той е чудесна. През все това обаче Черна гора трябва да направи още много, за да стане пълноправен член на Европейския съюз. Макар да съм съгласен с господин Местерикс, който каза, че много държави са изправени пред същите проблеми като Черна гора. При все това трябва да работим и в Европа, и с страните, които са кандидати. Корупцията е сериозен въпрос за нас. Изпълнението на копенхагенските критерии е друг важен въпрос. Свободата на медиите. Съществен проблем в тази държава. Изразходването на публични средства. Трябва да настояваме по този въпрос по възможно най-ефикасен начин. И накрая искам да кажа, че в доклада има текст за членството на Чернограф НАТО. Според нас, е една държава, която е кандидат за Европейския съюз не може да няма желание за членство в която и да била друга организация. Благодаря. И ФДД нямат представител, и е НФ нямат представител. От независимите има ли желание за думата? Няма. Остава само един списък, господин Пицула. Заповядайте. Искам да приветствам поредния доклад Танък като много балансиран документ. В него се описват областите, където е постигнат съществен напредък от страна на Черна гора. Визират се и съществени проблеми, като увеличената бройка убийства и насилие, свързано с организираната престъпност, което се отразява върху безопасността на гражданите. Трябва да подчертаем медийната свобода, е, заплахите към журналисти. От друга страна, като цяло има напредък. Затворени са 31 от 35 глави. И страната е най-напред от всички държави от Западните Балкани, които искат да станат член на ЕС. Имаше президентски избори, има някои недостатъци, които трябва да се преодолеят. Черна гора е активен фактор в регионалното сътрудничество. В близко бъдеще би трябвало да се решат и граничните въпроси с съседите. Подгорица се ползва с подкрепата на парламента. Само, че преди Черна гора да стане член на ЕСА. Тя ще трябва да се справи с много въпроси и да постигне европейските стандарти. Затова и правителството трябва да запази диалога с гражданите. Като цяло прогреса, напредъка зависи от отношенията между опозиция и управляваща партия. Опозицията отново е част от управляващото мнозинство, което трябва да се превества. Благодаря. Thank you, Tonino Pizzula. Благодаря на Тонина Пицула. Има ли други колеги, които искат думата? Има ли представител на генерална дирекция НИР? Госпожа Климено? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател господин Тано, уважаеми евродепутати. Първо искам да поздравя докладчика за резолюцията за Черна гора. Комисията напълно споделя вашата оценка, която отразява основната констатация в нашия доклад за страната. Отразява се от отношенията на комисията с региона в съответствие с стратегията за Западните Балкани и Софийската декларация. Не обръщаме внимание върху стратегическите приоритети, които бяха обсъдени в среща на върха в Лондон. Черна гора е сред първенците по пътя към присъединяването. 31 държави са, глави са затворени. Последната открита глава е економическа и парична политика – на последната неправителствена конференция на 25 юни, междуправителствена конференция. При все това обаче напредък от сега нататък може да се постигне, ако Черногра приоритизира борбата срещу пречките в върховенството на закона, включително трафик на хора, пране на пари, конфискация и вземане на имущество, придобито от престъпна дейност относно свободата на изразяването и медиите, сегашната отрицателна тенденция уволняване на управителни органи, на телевизионни и радиостанции, атаките срещу НПО и журналисти са нещо, по което трябва да се работи спешно. Няма да има кратък път към членството. Глави 23 24 ще продължават да спъват целия темп на преговорите. И на последно място, политическата ситуация. Ние винаги сме насърчавали всички политически действащи лица в Черноград да намалят напрежението и да възстановят политическия диалог в парламента. Обявеното постепенно връщане на повечето от опозиционните партии е първа окоръжаваща стъпка, която трябва да добие практическо измерение в момента. Обедена съм, че непрекъсните послания от парламента е, и от е, комисията ще дадат е, полезни насоки на Черна гора във връзка с процеса на присъединяване, който трябва да се базира на заслугите на страната. На този фон искам да благодаря още веднъж от името на Европейската комисия за проекто резолюцията и за ценния ви принос. Благодаря. Благодаря, госпожо Гимено. Някой друг иска ли думата? Дипломатическата служба от комисията няма. Добре, Чао останах има отново думата. Благодаря. Аз приветствам сърдечните думи и окръжението от колегите от различни партии. Аз Споделям датата 2025 за присъединяване на Черна гора. Опасявам се в е, смисъл музика за ушите ми бе да чуе социалистите да говорят за частна собственост, защото този въпрос също е много важен за мене. Също и провеждането на изборите и недостатъчните публични дебати и свеждане информация до гласоподавателите за кандидатите. Глава 31 изразява много кратко нашата позиция за границата. Аз съм споменавал границата с Харватска в предишни доклади, ако искате ще го направя и тук. Медиите бяха засегнати в редица изказвания, свободата на медиите, мисля, че съм обхванал този въпрос не знаех за въпроса за регистрирането на земята в електронен регистр. Така или иначе аз съм за всякакъв тип економии. Господин Месершмет от Зелените спомена и за Агенцията за борба с корупцията, уволняването на служител там. По този въпрос се нуждаят повече информация, но напълно съм за засилването на тази агенция и на прозрачността. Особено, що се отнася до обществените поръчки. Водил съм дълги битки в миналото, разбира се, с госпожа Дуначе, която е дълго време в комисията, относно околната среда. Черногора винаги се е считала за екологична държава, която е доста интригуващо. Благодаря на Джорджио по въпроса за НАТО. Това също е отколешен спор който съм водил и с представители на ГУЕ през годината. Това е нещо, по което просто трябва да се гласува. Аз приемам, че НАТО и ЕС са напълно различни. При все това обаче това са многостранни организации, които защитават демокрацията и нашите общи ценности. И НАТО е обект на атака в момента от най-неочаквани източници, така че ние трябва да подкрепим и евроатлантическите въжделения на Черна гора. Тя е в НАТО. Браво е Европейския съюз е следващия етап. Благодаря за окончателното изказване. Благодаря и на колегите за изказванията. Само да ви напомня какво предстои. Кран срок за изменение 30 е август, 11 часа второ разглеждане 27 септември, гласуването в АФЕД или на 8 или 9 октомври и дебата в пленарна зала през ноември. Това трябва да бъде потвърдено обаче. И така, стигаме до 6 точка. Наваксахме 15 минути. Общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2019. Всички раздели. Става въпрос за два отделни, но тясно свързани елемента. Първо, изменение към проекто бюджета, представен от комисията и второ, ще одобрим становище за продължаващата резолюция. Искам да дам думата на докладчика, господин Бенифей, да представи проекто становището си и да изложи виждането си за общия проекто бюджет и за евентуалните изменения в бюджета. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа благодарност на колегите от различните политически групи. Стигаме до един първоначален етап за предложенията, които бяха внесени от 2018 година началото насам. Искам да благодаря на колегите, за а, всичко, което беше направено. То е включено сега в мантата за трилога и сега се намираме в решаваща фаза, що се отнася до нашето участие в бюджетната процедура. Наистина, ние ще трябва да сондираме и позицията на съвета като основа за преговори и има някои стари лоши навици, които държавите са освоили от няколко години, а именно първо да се следва догмата, че освен економии няма нищо друго. Надявам се, че сега ще бъдем изправени пред ситуация, в която ще трябва да оптимираме нашите външни действия. Това е една по-дългосрочна задача и ще трябва да се концентрираме върху текстовете, които за нас са от фундаментално значение. Тук искам да посоча е, част 4. Това е свързано с финансирането на бежанците в Турция, механизма за бежанците в Турция, обаче ще трябва да си помислим и за други кризи. Освен това, има необходимост да се предоставят достатъчно средства за Западните Балкани, като се има предвид е, стратегията за Западните Балкани от февруари тази година. Освен това ще трябва да имаме предвид и ситуацията в Турция. Виждаме, всичко това на фона на последните избори. И това означава, че въпреки това трябва да съществува възможност за пряка подкрепа на гражданското общество в тази страна. Става дума за транш, който ще бъде използван за подслоняване на бежанците в Турция, т.е. това са тези 2 милиарда. И освен това, мога да кажа, че нашите средства са ограничени, както за африканската бежанска криза, така и за Сърбия. За Украина там също се изискват средства, стабилизация на Либия също и трябва да бъдат подобрени инструментите в полза на правата на човека, да бъдат подкрепени активистите които се борят за човешки права, те е, се поставят под все по-голям натиск в определени режими, също така и Близкия изток. Тоест, е, през следващите дни очакваме много изменения, текста ще бъде подобрен и аз ще се спра на някои точки, които са включени в нашето писмо, което е отправено към Комисията по бюджети и ще бъде препратено на съвета. Искам да благодаря на колегите, които работиха по тази тема и приемам, че ние ще продължим да работим в добро сътрудничество и занапред. Благодаря. Грация, сеньора Бенефей. And now we come... Благодаря, господин Бенефей. А сега изказване от залата, според списъка. Само един колега. Иска думата до момента. Двама. Дан Кристиан Преда. единствения неповторим. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Виждам, че ние сме петима членове на тази комисия и искам да пожелая на всички вас приятна вакансия. За това, което е свързано с опцията изготвена от нашия колега Бенифей. Аз искам първо да го поздравя за този първоначален текст във връзка с външния финансов инструмент, инструмента за външни действия. Освен това, аз прочетох бюджета за следващата година, що се отнася до раздел 4, Heading 4, да се увеличат средствата в този раздел. Това всъщност ще бъде добра крачка напред. Но аз бих искал да добавя, че е важно да се отбележи, че този растеж по принцип е предвиден за подкрепа на бежанците в Турция, т.е. увеличаването на тези средства. Така че нямаме много свободно поле за действие следващата година за кризи в съседните страни. Така че аз е, искам да науча каква е причината да намаляваме средствата за Западните Балкани. Ние не можем да намалим нашия ангажимент в този регион. Имам предвид Западните Балкани и Юго-Источна Европа, както е, нарече този регион австрийският външен министр. И е, всъщност това е една ключова тема, ключова област за бъдещето на Европа имам предвид за всички страни сега, става дума за средствата, които трябва да се отделят за съседните страни. Комисия. Тук нашата комисия ще трябва да изготви становище. Е, също така е, политиката на Европа за общата сигурност, което е намалено в средствата са намалени в предложението за бюджет на комисията. Всъщност това е един инструмент, който допринася за мира, за нашите външни действия и това всъщност е от много важно значение и трябва да се предвидят достатъчно бюджетни средства. Също така искам а, да поздравя програмата за европейска отбрана, подготвителните действия за отбраната. Това играе важна роля в нашето бъдеще да се консолидира отбраната на Европа. Вярвам, че през следващите месеци, като докладчик в Сянка, аз ще работя в добро сътрудничество с колегата Брандо Бенифей. Е, Всички точки, които посочих, се намират е, в окончателния текст на становището на нашата комисия. Благодаря. You, Благодаря, Кристиан Преда. Лозинг. Госпожа Сабина Лозинг, първо искам да посоча, че ще говоря на немски язик. И искам да изразя моята солидарност с е, преводачите които днес се намират вече на 36-я ден от е, техните протестни действия. Господин Бенифей, изказвам благодарност към вас и ще бъда кратка. Като цяло, ние сме съгласни с голяма част от е, вашето становище, особено, що се отнася до механизма за беженците в Турция. Ние подкрепяме това, което сте написал там. Обаче ние е, виждаме доста критично Травконс. От една страна липса на прозрачност, но от друга страна е, какво ще се финансира. И е, всъщност ние до голяма степен от хвърляме този доверителен фонд за Африка, измаредният доверителен фонд. Става дума за повече подкрепа при решаване на конфликти и тук е, си задавам въпроса е, дали само финансови средства липсват или е, може би липсва правилната политика, правилната посока в тази политика. Например, Украина по наше виждане – няма да бъде вдигната на крака с неолиберална политика, ако не се преодолее корупцията там. Тунис, Тунис преди всичко до сега не е постигнал особен успех, като се има предвид и финансовата помощ на МВФ и Европейския съюз. Точно обратното, в Либия наистина трябва да има политика за мир, е, включително и посредничество. Не е необходимо да се изнасят оръжия там и най-вече Либия не трябва да се злоупотребява като портиер на Европейския съюз. Мисля, че би било позор, ако Европейския съюз, който се позовава на хуманизъм, е, в Либия и в Северна Африка да извършва действия, които нарушават тези права. Всъщност е, е, там се финансират средства за да се отървем от тези хора, които бягат, ако мога така да се изразя. Благодаря, колега Лезинг. Колеги, има ли други желаящи за думата? Заповядайте. Съвсем накратко. Колегата Бенефе е свършил много добра работа. Докладът е ясен, добро начало. Можем да постигнем сериозно напред подобрение. Мисля, че Брандо свърши много добра работа. Поздравления! Благодаря, мисля, че всички може да се присъединим към поздравленията за добрата работа на колегата Бенифей. Господин Марк Джонсън има думата. Директор от Генерална дирекция НИР. Вие британец ли сте или ирландец? Ирландец. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Представянето на становище е много своевременно, що се отнася до бюджетната процедура, защото съвета напред в обсъждането на бюджета и утре в Корепер ще се проведе дискусия и ще се излезе с позиция по проекто бюджета, представен от комисията. Две неща се очертават дискусиите в съвета, които са свързани с становището и с процедурата в парламента. Искам да се спра на тях. Те касаят Западните Балкани, за което се спомена неколкократно, и Турция, разбира се. По последния въпрос Малко трудно да се дешифрират някои от документите, затова ще се опитам да внеса яснота относно предложението, което правим. И също така искам да ви информирам за развоя на събитията в съвета. Относно подготовката на бюджетните предложения, обикновено ние се ръководим от цифрите, с които разполагаме в индикативните документи за стратегията. И да, щяхме да отпуснем определена сума за Турция тази година. Но миналата година имаше някои събития при договарянето на бюджета, които доведоха до нетна редукция от 175 милиона евро на сумата, която предлага комисията за бюджета през 2018. Проекто бюджета накрая се оказа с 175 милиона по-малко за Турция от това, което предложихме. 105 милиона от тях се използваха за други цели, а 70 милиона отидоха в резерва. Освен това, в началото на тази година направихме преглед на резултатите по регламент на ИПА и това доведе до допълнително урязване на средствата за Турция. 78 милиона евро допълнително. И така общото намаляване за 2018 за Турция е 253 милиона евро. Очевидно е, че ние се съобразяваме с позицията на парламента за бюджета от 2018. Също и с резултатите от нашия собствен преглед на резултатите, когато комисарят Хан беше тук за стратегическия диалог, за преглеждането на ориентировачните стратегически документи, той почета, ще, ще има и други съкръщения. И на практика точно това и направихме с Турция и предложението за бюджет за 2019. Ако разгледате на етапа, на който се намираме в финансовото програмиране, би трябвало да предложим сума в размер на 650 милиона евро, малко под това. А всъщност сумата, която предлагаме за Турция, като изключим механизма за бежанците, който е важен въпрос, сумата, която предлагаме е 252 милиона евро по-малко. Тоест, нетно сумата по всички бюджетни пера за Турция е малко по-малко от 400 милиона евро. Предлагаме 395 милиона евро за Турция. Споменах са бюджетните пера. Но тук в скоба искам да кажа нещо. Средствата за Турция са по три основни бюджетни пера. И има едно перо, т.е. две, които са в политиката, политика за добро съседство. Глава 22. И тук е, имаме подпомагане на политическите реформи и сближаване с европейското законодателство. Второто перо е – подпомагане на економическо, социално и териториално развитие. Има и трето перо. Това е от частта за селско стопанство от бюджета. Подпомагане на економическото, социално и териториално развитие развитие. Също заглавие като по второто перо. Това са разходи за развитие на селските райони за присъединяващите се страни. В допълнение към съкръщението 253 милиона в нашето предложение, в сравнение с ориентировъчните стратегически документи и финансовото програмиране, съвета прие позиция на ниво работна група Предполагам, че това ще е и позицията, която скоро ще бъде приятел от съвета. Тя включва допълнително съкрещаване на бюджетните пера за Турция в размер на близо 147 милиона евро. Това съкръщаване касае първата бюджетна пера, която споменах. А само да ви напомня, то е подпомагане на политическите реформи – и сближаване с общото законодателство. Ако това е окончателната позиция на съвета и премен бюджета, ще имаме известни проблеми, защото това бюджетно перо е перото, чрез което подпомагаме участието на Турция в, в програмите на Съюза. Говоря за Еразмус, Фискалис, Митници, борба срещу наркотиците, правоприлагане и подпомагането на гражданското общество. Участието в тези програми е по това перо. И задължението е да платим таксата за участие е международно задължение по силата на международен договор с Турция и трябва да го спазим. Така че това предложение на съвета много ни притеснява за момента. Само искам да ви напомня, че ако парламента не промени предложението на съвета, ако не се внесе изменение за възстановяване на проекта бюджета, то това съкръщение ще е факт. И няма да има повторно обсъждане. От друга страна обаче смятам, че ако парламента иска да намали бюджета за Турция за 2019, то ще ви помоля много внимателно да помислите по кое перо искате да има съкръщения. Защото бюджетното перо, по което акцентира съвета в момента, е именно перото, който включва неща за подобряване на положението в Турция. И още нещо Западните Балкани. Всъщност, когато съкратихме бюджет за Турция с 253 милиона, ние взехме 200 милиона от тях и те ги отидоха в главата за Западните Балкани. Ако сравним стратегическите документи и финансовото програмиране преди една година, с това, което предлагаме за проект от бюджета за 2019, има нетно увеличение от 200 милиона евро по тази глава. Средства за момента са в многостранните програми. Има една забележка, че подмагането на политическите реформи е с урязан бюджет. Само, че Искам да обясня нещо. Ние имаме една сума от 189 милиона евро за подпомагане на политическите реформи. Миналата година при бюджетната процедура сумата се увеличи с 10 милиона евро за тази година. И всъщност намалението, т.е. намалението е намаление на фона на увеличението от миналата година. Това са двата въпроса, които искам да засегна на комисията искам да кажа, че нашата генерална дирекция е готова да предостави необходимата за вас помощ или обяснения във връзка с нашето предложение. С удоволствие ще предоставим тази информация. Благодаря. Okay, thank you, Mr. Johnson. Благодаря, господин Джонсън, за подробните ви бележки. Първо, господин Бенифей, искате ли да отговорите? Да, предполагам, че искате. Моля, имате думата. Да, искам да благодаря на всичките колеги за работата, която извършихме заедно и за любезните думи, които те казаха днес и за специалното и изказване на генерална дирекция Ниер, искам да кажа, че тази тревога, която чухме, разбираема. Мисля, че ще бъде по-лесно да работим с съвета. Ако можете да ни предоставите като на, нас като комисия и на мен лично като докладчик, да, на комисията, разбира се, първо на докладчика ще бъде по-полезно, но разбира се на цялата комисия за прозрачност да ни предоставите повече подробности за това как гледате вие на подкрепата за гражданското общество в Бюджет, така както говорихте, на нас ще ни бъдат необходими повече подробности, повече конкретни числа, за да може да работим по тези проблеми. Така че ако можете да ни дадете една по-конкретна разбивка за начина по който се изразходват средствата, за нас ще бъде по-лесно да работим сега по общата аргументация, за която говорихте, според мен това ще е нещо разумно. ние трябва да разгледаме подробностите. Благодаря ви и благодаря за вашия принос. Председателя, благодаря. Междувременно, нека да приветствам един специален гост. Германия има а, а, Германия е, има 16 16 провинции от Долна Саксония. Приветствам министър-председателя. Ако няма нищо, искам да ви спомена крайно, крайен срок за внесене на измененията е 16 юли Измененията кои, а, обаче ще бъдат внасени само на английски. Да се надяваме, че ще можем да гласуваме в АФЕТ на 29 август. Сега седма точка. Разни. Има ли нещо от вас? страна, следващото заседание 28-30 август. Закривам заседанието в 5 часа при закрити врата, бюрото в разширен състав, само координаторите и членовете на бюрото на комисията АФЕТ.